um, so, dear colleagues, let's open this afternoon session of our meeting. Уважаеми колеги, нека да започнем следобедната част от работата си. 13 точка от дневния ред – таксите върху трансграничните плащания в Европейския съюз – и таксите за превалутиране. Ще разгледаме проекта доклада. Докладчик е Ева Майдъл. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Тази година отбелязваме 25 години от началото на работа на единния пазар. Също време на европейските граждани и бизнеса все още не могат да се възползват от пър... пълните ползи на този единен пазар поради някои трансгранични бариери. Трансграничните плащания са много важни за потребителските финансови услуги, за тяхната интеграция като цяло и за економиката. Е, седемте не еврови държави членки все още е, прилагат високи е, такси върху трансграничните плащания в евро, въпреки че съществува едината зона за плащания в евро СЕПА. Затова предлагам да приемем въвеждането на регламент 924 а, за да се намалят таксите върху тези транзакции. Това е от голямо значение за бизнеса и потребителите, и е, за това да има равнопоставеност при конкуренцията с страните от е, онези държави членки, които имат е, евро. Ползите ще са по-голяма економическа интеграция, по добри, по-леко преминаване през граница и въпреки, че комисията има за цел да въведе повече прозрачност и да има по- голяма яснота при превалутирането, трябва да внимаваме какви инструменти използваме за тази цел. Именно за това смятам, че да се предостави мандат на Европейския банков орган за разработване на регулаторни технически стандарти за практиките за превалутиране е ненужна регулаторна мярка мярка, която надхвърля целите на този регламент. Освен това, ако се остави стандартизацията в големи подробности на такъв вторичен законодателен акт, това ще доведе до несигурност, до по-голяма правна несигурност на пазара. Независимо от това дали се въвеждат правила от постоянен или временен характер, налагането на определени правила за тези такси за превалутирането може да се разглежда като регулиране на цените на нещо, което е противно действието на економиката. Може да се постигне тази цел, ако има яснота за предоставящите услуги и какво се изисква от тях – и затова се опитваме да подобрим предложението на комисията в тази посока. И целта е да уточним и приложното поле. Затова сме подали няколко изменения. Имаме отлична възможност да покажем на практика, че Европейския съюз може да предостави конкретни полезни решения за гражданите си и да се справи с неравнопоставеността на единния пазар, която се отразява на гражданите. Нека да благодаря на всички от моя екип за положения труд, нека да благодаря и на секретарията и е, заявявам, че съм готова да работя бързо и конструктивно с колегите, за да премахнем тази още една съществуваща бариера на единия пазар, за да има по-добри условия за гражданите и бизнеса. Благодаря. Благодаря на докладчика. А сега да се да изслушаме докладчиците в сянка. Оле Лудвиксон, социалисти и демократи. Och jag vill då börja med att tacka rapportören Eva Majdell för sin redogörelse och rapport. Благодаря на докладчицата за нейната работа. Хубаво е, че се иска да се хармонизират разходите за плащания във всички държави членки, така че вътрешните транзакции, вътрешните преводи ще са на същата цена, както и трансграничните. Но това предложение остава все още много неща, които трябва да се направят. В плана за действие комисията казва, че е, във всички държави членки целта е да се намалят разходите за <clears throat> плащания. Но комисията би трябвало също така да намали и таксите за презгранични плащания във всички страни. На базата на тези четири альтернативи, които предлага комисията, могат да се направят определени промени, които да означават, че разходите за през граница, трансграничните разходи трябва да са на същото ниво, както и вътрешните трансакции, независимо за каква вътрешна валута става дума. Ако целта е да се намалят разходите за плащания е във всички държави членки, логично е, че всички изменения към регламента трябва да обхващат и <clears throat> всички валути. Инвестициите за за доставчиците на услуги за превалутиране трябва да са осигурени, но е, тук говорим за спестявания, които са възможни на стоеност от 1,5 милиарда евро. Е, про... Най-много от всичко това ще спечелят потребителите. Потребителите в днешно време плащат големи такси, когато е, ползват разплащателни услуги в чужбина – това е вследствие на превалутирането. Е, това е само в ущърп на потребителите. И следствие от това е поскъпването на услугите и стоките. Трябва да се знае, че превалутирането е динамичен феномен. Е, Зад него трябва да има ясна информация за потребителите, които тогава могат да вземат решение дали да теглят пари в чужбина и какви такси за превалутиране ще им бъдат наложени. Трябва да има ясни разпоредби, които да са видни в изискванията за банките. Ако потребителите решат да предпочитат превалтирането, те трябва да могат да направят своя информиран избор. Дори и трансакцията да става един или два дена по-късно от самата трансакция. Благодаря за това, че ми дадохте думата. С интерес очаквам конструктивно сътрудничество с госпожа Майдал. Thank you for the ECR Stanislav Ozog. Dziękuję bardzo. Докладчик оценка от ЕКРЕ. Благодаря ви много. Благодаря ви, госпожо докладчик, уважаеми колеги. Благодаря за доклада. Е, текста в по-голямата си част отговаря на принципите ни като политическа група. Подкрепяме основните промени, които имат за цел да се въведат еднакви е, такси за е, преводи в евро в цялата еврозона. Същевременно смятаме, че хармонизирането трябва да бъде разширено до всички работни валути на всички държави членки в Европейския съюз. Еврото, разбира се, е много важно за търговски обмен и не трябва да забравяме, че при клиринга в банковата система, всяка валута трябва да бъде третирана равнопоставено. Не виждаме защо банките от еврозоната да имат възможност да прилагат различни принципи за таксите, за валути различни от еврото и да таксуват някои потребители по този начин повече от други. Също така трябва да се има предвид, че това означава, че валутите, различни от еврото, се третират като валути втора категория по този начин, нещо, което е противно на принципите на единния пазар. Искам да ви припомня, че тази възможност, т.е. разширяването на приложното поле, върху всички е, валути, вече е била обсъдена. Европейската комисия я отхвърли, без обаче да представи обосновка. И така, госпожа докладчик, мисля, че вие правилно виждате нещата. И, в, и не случайно в изменение 7 насърчавате Европейската комисия да вземе предвид и да разгледа възможността за едно такова разширяване на приложното поле. Може би можем да отидем и още по-далеч. И призовавам докладчика да отидем по-далеч в тази посока. Още нещо. Прозрачността при превалутирането. Тази тема вече беше засегната и от преждоговорившия колега. Съгласна съм, че настоящата ситуация ам, трябва да се промени. Трябва да има по-голяма прозрачност за превалутирането за всеки един потребител на разплащателни услуги. В изменение 10 изискването да се представят всички възможности за превалутиране не е представено в достатъчно голяма точност. Мисля, че трябва да поговорим в повече подробности за това какво решение би било възможно най-добро на практика. Важно е всички да бъдат информирани за различните възможности и различните валутни курсове, защото може да се намирате на касата и да плащате и за това да чака опашка. Да имате възможност бързо да вземете доброто решение. По някой път транзакцията се осъществява два дена след като плащането е одобрено, нещо, което допълнително осложнява нещата. Затова е добре да вземем предвид е, всички особености на е, процесите на плащане – Подкрепям предложението на докладчика, що се отнася до Европейския надзорен съвет и е, по-конкретно Европейския банков орган и регулаторните и технически стандарти. Подкрепяме предложението на докладчика. Мисля, че предлагането от комисията решение – е малко архаично. историята показва, че империи са се сривали поради прекомерно регулиране на такси. А, така че трябва да се погрежим този проект доклад да се приеме, да се обработи в парламент възможно най-бързо. Затова ще подадем измененията си на английски, както и обосновките. Те ще включат следното. Първо, разширяване на приложната поред на директивата, за да включат всички валути на държавите членки. Второ, допълнителни предложения, що се отнася до прозрачността на превалутирането. Благодаря за вниманието. Благодаря от Алде, господин Язек. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам предложението на комисията. Смятам, че е много важно да има прозрачност, що се отнася до трансграничното превалутиране. Ако искаме да запазим интегритета на единния пазар, трябва да гарантираме равнопоставено третиране навсякъде в Европейския съюз. Приветствам предложението да се намалят таксите за прехвърляне на суми в евро между е, страни, които използват еврото и страни, които използват други валути. Що се отнася до проекта доклада на госпожа Мейдел, подкрепям нейното предложение. Е, например, това, че е, се дава разяснение в изменение 10, член 3а, за това да се гарантира потребителите на разплащателни услуги да получат информация за възможностите за превалутиране по прост и ясен начин. Е, за мен това е най-добрият начин. И е, ако се прилагат различните курсове е, като информация, това би било интересно за потребителите. Също съм съгласен, че трябва да се премахне мандата, който се предлага да се предостави на Европейския банков орган за регулаторни и технически стандарти. И съм готов да обсъдим темата в по-големи подробности. Целта е да се а, направят нещата по-лесни и за бизнеса, и за потребителите. Очаквам да работим добре заедно през следващите седмици. Благодаря, господин председател. Благодаря. От името на зелените, господин Виегас. Обе... Извинете, от Обединената левица. Темата възникна във връзка с определени безпокойства. Е, хората плащат такси за международни преводи на суми, но във връзка с текста е, могат да се повдигнат и други теми. Е, в Португалия и Испания се налагат твърде високи такси за всевъзможни услуги, нещо, което е напълно необосновано. Спомням си заявление от надзорниците на банковата система, е, в което, които се твърдеше, че е, трябва да бъдат стимулирани банките да налагат такива такси, за да могат да си е, възстановят е, част от загубата на печалби, когато лихвите е, спаднаха. В Португалия е, таксата е от 1 евро нагоре, но ако прехвърляте 100 000 евро, таксата ще е 20 е, евро. Има и допълнителни такси. Това не е незначителна сума. Говорим за един пазар, който реално е нещо като олигопол. Защото банките сами вземат решение какви такси да налагат. И е доста трудно да се правят сравнения между международните преводи и вътрешните преводи. Друг важен въпрос е свързан с доставчиците на услуги, които предоставят банкомати в определени страни, инсталират ги на различни места и налагат такси върху теглянето. Нещо, което се случва напълно безнаказано. Смятам, че това не е допустимо. Това е проблем в Португалия, но не е само. Всички тези коментари, разбира се, нямат за цел да покажат, че предложението, което разглеждаме, не е подходящо. Напротив, то е добро, просто трябва да се вземат предвид и тези неща, които аз казах. Още нещо, докато се приложи това предложение, ще минат три години. Не мога да разбера защо толкова дълъг е срока. Защото и без това ще мина и доста време, докато се приеме текста. И въобще отлагаме грижата за интересите на гражданите твърде дълго. Очаквам да работим добре с докладчика. Благодаря. ЕСПД. Коментари в лично качество, нота Хюбне. Благодаря. Ще повдигна два въпроса, които бяха повдигнати от други колеги. Първо, Ева обърна ли внимание на възможността от кръстосано субсидиране, т.е. банките могат да се опитат да възстановят загубите във връзка с трансграничните плащания. Комисията повдигна този въпрос и казаха, че затова са избрали вариант, който да сведе риска до минимум, но аз не виждам това отразено в твоя доклад, нито в документа на комисията за намаляване на този риск. Второ, категоричното искане за клауза за преразглеждане – мисля, че това е много полезно, но смяташ ли, че тази клауза би могла да доведе до преглед, който да доведе до промяна в обхвата, т.е. да се изравнят таксите на всички плащания във всички валути, и те да се изравнят с плащанията в евро. Нина Гел, благодаря на докладчика. Приветствам предложението на Европейската комисия, защото смятам, че то е много важно от гледна точка на функционирането на вътрешния пазар. Трансграничните плащания трябва да са свързани с същите такси, както вътрешните плащания. От гледна точка на Обединеното кралство се боя, че напускането на ЕС и вътрешния пазар ще доведе до това, че фирмите и гражданите няма да могат да извлекат ползи от, от тези реформи. Притесняваме особено това, че неодавнашното предложение на британското правителство за сценария да не се постигне споразумение ще доведе до повишаване на разходите за потребителите и фирмите при извършването на плащания. По самия проект за доклад имам въпрос за предложението на докладчика по 11-то изменение. Не съм особено много убедена, че трябва да, прем, да премахнем цялото предложение за делегиране на мандат за Европейския банков орган както и премахването на предложението за временен таван за таксите за трансгранични плащания. По този начин няма да постигнем целта за добре функциониращ вътрешен пазар, ако нямаме прозрачност и ако нямаме информация за това кой какво прави. Докладчика в изложението си каза, че иска да остави това на пазара, но опитът ни показва, че пазарът не винаги се самокоригира. Има ли някаква друга обосновка, която докладчика ще ни предложи за премахване на това съображение? Комисията иска ли да вземе думата? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Много се радвам на тази подкрепа за общата цел на инициативата. Хубаво е, че има подкрепа за целта за изравняване на разходите за трансграничните операции, вътрешните операции. Някои биха искали това да се разшири, да обхване и останалите валути. В плана за действие ние бяхме по-амбициозни, но оценката на въздействието показва, че повечето трансгранични операции вече са в евро и разполагаме с добра инфраструктура, така че е, няма оправдание банките да не прехвърлят ползата е, от тази добра инфраструктура на потребителите. И когато обърнем внимание само на е, операциите в евро, смятаме, че ще осигурим ползи за потребителите и ще улесним преминаването е, от е, операции в други валути към операции в евро. Що се отнася до другия аспект, а именно прозрачността в превалутирането, е, съвета за регулаторен контрол повдигна въпрос за това, че банките се опитват да компенсират пропуснатите приходи, така че ще имаме изисквания за повече прозрачност при превалутирането, но също така смятаме, че от техническа гледна точка това е доста сложно. В някои от споменатите предложения тук става ясно, че има нужда от внимателен анализ. Ето защо смятаме, че е необходимо да предостави мандат на Европейския банков орган, който разполага с необходимата инфраструктура, и необходимите възможности. Това беше отхвърлено от много от изказалите се и се отхвърля и от много държави членки в съвета и затова се отказахме от идеята, но контрапредложението ще ни даде възможност да постигнем бърз напредък с едно общо изискване за прозрачност и като запазим варианта за допълнителни мерки Така че ние сме в състояние да осигурим полза за потребителите. Не става дума за това да чакаме 3 години. В първоначалното предложение ние осигуряваме ползите в бързо, но смятаме, че темповете могат да се ускорят. Смятаме, че е възможно да се получи бърз компромис, което ще бъде от полза за потребителите. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите, които взеха думата за техните коментари и за положителните им коментари. готова съм да говоря, да разговарям с вас за включването на изказаните идеи в доклада. Няколко коментара. Премахването на пречките пред трансграничните плащания във всички валути може да доведе до напълно изграден вътрешен пазар за услуги на дребно и заедно с това ще осигури полза за фирмите и гражданите. И заедно с това не бива да допускаме е, разходи, които затормозяват бизнеса. Има мнения, според които за доставчиците разходите могат да се окажат по-високи от ползите. За докладчиците, за доставчиците може да се окаже неизбежно да повишат цената на някои услуги, за да компенсират. С това ще се унищожат ползите. Текста обхваща 80% от всички е, операции в евро от държави, които не членуват в еврото. Ако се върнем преди няколко години, когато работихме по досието роуминг, става ясно, че понякога напредъка в Европейския съюз – се постига постепенно и стъпка по стъпка. Готова съм обаче да обсъждам допълнително тази част от проекта за доклад. Разширяването на обхвата, е, за да се включат всички валути, е необходимата следваща стъпка. Преди това трябва да се проведе внимателен анализ на всички разпоредби както и подробна оценка на въздействието, както предлага проекта за доклада. По отношение на таксите за превалутиране, съгласна съм, че има какво да се промени, за да се постигне повече прозрачност и се надявам до, да съвместно да формулираме тези нови разпоредби. Що се отнася до кръстосаната субсидия, да, това е опасност. Ето защо доклада обсъжда въпроса за таксите за превалутиране, тъй като това е една от най-непрозрачните области. Аз е, препоръчвам повече прозрачност и се надявам да извлека още полезни идеи от вашите изменения. Радвам се, че някои от вас е, е, казаха, че са съгласни с е, съкратените срокове, които предлагаме, така че аз разчитам на добро сътрудничество през следващите дни и седмици. Благодаря. И така, с, графикът, срока за внасяне на изменения 14 септември разглеждане на измененията 8 октомври, гласуване в ЕКОН 5 ноември. Пленарна зала сесията през ноември. Преминаваме към следващата точка. Проекто доклад за включване на община Кампиона Дитали на италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза и в териториалния обхват на директива 2008 черта 118. Това досие е по член 50 и е упростена процедура, имайки предвид натовареността на комисията и, както се оказва, неспорния характер на предложението. Аз съм докладчик от името на бюрото. Текстът на проекто доклада не предвижда изменения към предложението на Европейската комисия. Целта е да се измени директивата за ДДС и директивата за акцизите във връзка с за да се включи италианската община Кампионе Италия и водите на езерото Лугано в митническа територия на Съюза, защото те, са, те в момента са изключени по географски причини, като изолация, економически проблеми. Това е италиански ексклав в е, е, Швейцария, в Швейцария е необосновано изключ... е обосновано изключване от митническата територия. Според Италия обаче това изключване вече не е необходимо и по искане на Италия комисията предлага двете територии да бъдат включени в обхвата на митническата територия на Съюза и територията, в която се прилага режима за акцизи. Комисията предлага в съответствие с желанието на Италия да продължи изключването на двете територии от територията на прилагане на директивата за ДДС по общата система за ДДС, тъй като се смята, че това е необходимо за запазване на равнопоставеност между економическите субекти в Кампиона Италия и Швейцария. Това ще стане чрез системата за косвени данъци и предложението изисква промяна в директивата за ДДС всъщност това предложение иска само формална промяна на, на директивата с ДДС, именно де територии да бъдат преместени от член 6 параграф 2, територии, които не съставляват част от митническа територия на ЕС, изключени териториални обхват на директивата с ДДС, в член 6 параграф 1 територии, които съставляват част от митническа територия на ЕС, изключени от териториалния обхват на директивата за ДДС подкрепям това предложение и в доклада приканвам съвета да приеме предложението в кратки срокове, тук има, имаме само двама или присъства двама или трима докладчици в Сянка. Свен Гиголт е първият. Е, това ме изненадва. Благодаря, господин председател. Още една италианска тема. През тези дни Разглеждаме много италиански теми от сутрин до вечер и сега е кон. Ние подкрепяме включването на община Кампионе Диталия и на италианските води на езерото Лугано в митническа територия на Съюза. Отбелязваме обаче, както казахте, господин председател, че комисията не предлага двете територии да се включат в обхвата на Европейската директива за ДДС, макар че сегашното преразглеждане на режима за ДДС може би е уместен повод за това, имайки предвид, че е кампион е Италия управлява най-голямото казино в Италия. Препоръчвам ви всички да видите снимката на това казино, което фалира преди около месец, с което общината изпадна в сериозни финансови трудности. Ние сме скептични относно възможността на кампиона да се пребори срещу измамите, в това число с ДДС и също така се предлага да се изключат от директивата за ДДС. Това ще, даде, ще изпрати сигнал, че данъчните въпроси не са приоритет. Бихме искали комисията да направи предложение към съвета за това как да се премахне възможността територии да бъдат изключени от режима за ДДС, в това число а, островите в Ламанша. Това има отношение и към лоялната конкуренция и собствените ресурси. Бих помолил комисията да ни обясни защо не са използвали тази възможност до сега. Нито по отношение на Кампионе Диталия, нито по отношение на други освободени територии. Благодаря за вниманието. За съжаление, комисията не присъства, но ще ги помолим да ни изпратят да изпратят писмен отговор на коментара на господин Гиголд. Необичайно е тяхното отсъствие – Председателят. Това, се, това е във връзка с решението на координаторите за прилагане на упростената процедура. Предложението е не е спорно. Е, ако темата стане спорна, тогава ще преминем към обикновената процедура и тогава ще следваме съответните стъпки и процедури. Приключихте ли? Мигел Вяга със следващия докладчик Сянка. Съвсем накратко, нямам нищо против. Това е искане на италианската държава и предполагам, че това отговаря на потребностите на региона и местното население. Нямам възражение. Благодаря. Никой не иска да се изкаже в рамките на процедурата на спонтанните изказвания. И така. Е, от процедурна гледна точка е, докладът е в рамките на опростената процедура. Крайният срок е 6 септември. Ако няма възражение към упростената процедура, до този срок е, ние ще преминем към гласуване в пленарна зала на 1 октомври. По същество, съдържанието и състоянието е такова, че този анклав в швейцарска, на швейцарска територия е изключен от ДДС и от, от Митническия съюз. Ако е, не се промени нищо, тогава този район ще остане извън Митническия съюз. Аз лично смятам, че е положителна стъпка напред факта, че териториите ще бъдат включени в Митническия съюз. И това е причината, поради която смятам да подкрепя предложението на комисията, но ще прочетем внимателно а, писмените становища и след това ще преценим какви следващи стъпки да бъдат предприяти в съответствие с процедурата. Сега преминаваме към следващата точка. Е, благодарен съм на Петър Симон за това, че прие да председателства заседанието от тук нататък. Ähm, ähm, Уважаеми колеги, ние сме закъснели с десетина минутки, така че преминаваме директно към точка 15. Точка 15 <clears throat> се разглежда също по смисъла на правило 50 по простената процедура. Става дума за проекто доклада за административно сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър. Докладчикът е Ивана Малетич. Давам ви думата за 3 минути, след което думата ще имат докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Предложеното изменение за, към регламента за административно сътрудничество е, това са важни изменения, защото съдържанието на електронния регистр ще се хармонизират с новата система за акцизите, която също е променена. Така че важно е тези два елемента да се хармонизират. Изискването е економическите оператори да се реги... регистрират по смисъла на глава 5, за да могат да за да може да има контрол, контрол на акцизните стоки, които се движат от една държава членка в друга държава членка и се движат с цел търговски обмен. За да може да следим тези потоци, регламентът ще бъде променен и ще се включат две нови категории економически оператори, Това ще се случи в регистъра. Без е, тези нововведения потоците няма да могат да бъдат проследени. Е, тези категории ще са сертифициран получател – сертифициран изпращач на акцизни стоки и регистриран получател на, акци... на акцизни стоки. Освен това, предложението предвижда електронният регистър да включва информация за регистрираните права на изпращача да не подава определена информация. До момента тези, това право има само лицензирания склад. Измененията за съдържанието на електронния регистър са хармонизирани с директивата за акцизите и акцизните стоки. Мисля, че може да подкрепим предложението на комисията без изменения и може да продължим да третираме това предложение по смисъл на опростената а, законодателна процедура. Благодаря. Госпожа Суинбърн не е тук от името на ЕКАРЕ. Друг колега от ЕКАРЕ няма. Добре, в такъв случай давам думата на Алде Либедирек. Благодаря. Е, госпожо Малетич, уважаеми колеги, искам да изразя подкрепата си за предложението на комисията. Нека продължим с упростената процедура. Използването на електронни данни, това е нещо, което аз подкрепям, докато са уважени всички правила, свързани с защитата на данъците, на, извинявайте, на данните. Движението на акцизните стоки ще, ще подобри ефективността и действията на компетентните органи за тяхното контролиране. Благодаря. Моли Скот от името на зелените, но тя не е тук, никой не я замества. Искате ли думата вие? Не. Добре. В такъв случай Няма други докладчици в сянка, но ако искате, госпожа Перванш, вземете думата. Съвсем накратко. Аз съм докладчица в сянка. Ще заместя докладчицата в сянка. Предложението съответства на целите на данъчната ни политика – ще се затвори пробойната в законодателството за избягване на плащане на данъци. Освен това, докладчицата оценява високо укрепването на административното сътрудничество между държавите членки и на последно място предложението допринася за упростяване на процедурите и поощряване на цифровизацията. Докладчицата приветства проекто доклада и е съгласна този непротиворечи въпрос да се разглежда по смисъла на опростената процедура. Благодаря, Перванш. Отново извинявайте, че не бяхте включена в е, моя списък. Крайният срок е 16 септември, е 6 септември, извинявайте, в пленарната зала. Досието ще се разглежда на 1 октомври. И така, точка 16. Собствени ресурси на Европейския съюз. Тук също имаме разглеждане на проекта на становище. Водещата комисия е, е Комисията по бюджетен контрол. Нашият докладчик е Хамон. Имате думата за 6 минути. Благ... Благодаря, господин председател. Това е предложение на съвета, който се основава на доклад на комисията с него се цели да се актуализира системата за собствени ресурси на Европейския съюз. Това е много важно, защото говорим тук за това как Европейския съюз ще бъде финансиран в последствие, когато има своите собствени ресурси и как ще трябва да зависи по-малко от националните вноски. Това е много обсъждаме МФР и в момента сме, сме изправени пред огромни предизвикателства за финансиране в Европейския съюз. Нека ви напомня, това не е лесно. Това предложение изисква единство в съвета. Европейският парламент ще излезе със становище. Председателят каза, че водещата комисия е комисията по бюджети, но всъщност нашето становище на парламента е, има само консултативна функция. Нека кажа, е, предложението има две части. Първата част се занимава с актуализиране на собствените ресурси, на, настоящите собствени ресурси. Втората част се занимава с евентуални нови собствени ресурси. Съветът не е много амбициозен в своето предложение защото той дава само три опции. Една би било използването на общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Част от нея би се вляла в собствените ресурси. <clears throat> Друга част би дошла от налог върху емисиите на, на въглеродните емисии. и друга част ще се основава на процент на рециклирането на, на, на отпадъци и намаляването на пластмасовите отпадъци. Мисля, че може да сме по-амбициозни, когато става дума за собствените ресурси. Мисля, че е хубаво да има четири идеи в предложението. Тоест, пари, които да идват от евросистемата, да има приходи, парични приходи от евросистемата. Комисията вече използва тази идея, когато се компенсира държавите членки в случай, когато има висока безработица в страната господин Монти и групата, която работи под негово ръководство от 2016 година, прави такова предложение. Но Европейската комисия не е включила това предложение в своя, в своя проект. На второ място трябва да включим емитиране на облигации. Много хора Смята, че след като трябва да имаме балансиран бюджет в Европейския съюз, не може да имаме е, такива трансакции на хазната, но член 310 позволява за емитиране на облигации. Така че мисля, тази опция също трябва да бъде включена. Казах, трябва да бъдем по-амбициозни. Освен това, има и друга възможност, това е моето трето предложение, т.е. да се създаде един европейски суверенен фонд, който ще, по, ще даде възможност за повече инвестиции. В време, когато лихвените проценти са ниски и може да имаме възвръщаемост върху инвестициите, това би било една добра опция. Четвъртата опция е да имаме акцизи, налагани върху продукти, които се внасят от трети страни с високи е, емисии, с високи въглеродни емисии, защото тези такива трети страни е, провеждат дъмпинг по отношение на европейските стоки. Това е идея също залегнала в, в доклада Монти. Има и други изменения, но нямам време да навляза в тях. Въпросът е, имам тези 4-5 идеи, които обоснах. Това предлагам. Благодаря. А сега за по две минути докладчиците в сянка от НП. Нов, на, нашият нов координатор е това Маркус Фербер. Благодаря. Аз замествам а, Алана Ламасур, така че когато казвам аз, имам предвид господин Ламасур. А, благодаря на докладчика най-напред за, неговия, за неговата интересна работа. А, наистина, е, този въпрос е важен за бъдещето на Европейския съюз. Въпроса за и контекста на Брексит изисква от нас да осигурим надежността на съюза и в бъдеще. Що се отнася до предложенията на докладчика, искам да изразя резервата си по отношение на някой от препоръките – по-подробно. Най-вече имам предвид приходите от евросистемата, които трябва да се използват за стабилизиране на еврозоната. Това ще намали стимула на, за страни извън еврозоната да приемат еврото. На следващо място налага се въпроса за взаимодействието с вече съществуващи структури, като ЕФСИ, например. Използването на дългови инструменти и облигации е проблематично. Може да загубим дебат, дебата. Що се отнася до корекциите, мисля, че аз и докладчикът сме на едно мнение. Бих дал своите аргументи в подробности на по-късен етап. Естествено, с удоволствие ще след, следвам нашия докладчик. В апела му към, към съвета за реформирането на на системата за собствени ресурси. Ясно е, че системата трябва да бъде променена. С удоволствие очаквам бъдещата си работа с докладчика и другите колеги. Благодаря от името на ЕКАРЕ господин Бернт Локе. Благодаря господин председател, благодаря и на докладчика. Имам е, две, два критични аспекта, които искам да споделя с вас. Печелившите от е, евросистемата. Това са централните банки и е, средствата от тях се вливат в националните бюджети, от които се дават вноски за към европейския бюджет. Тоест, няма директна връзка с приходите от евросистемата. Сега нещо друго Европейския суверенен фонд, той също не е свързан с приходите. Липсват ми критичните тълкования на към предложението на комисията, което аз мятам, че не е добро. Комисията не доказва, че настоящата система е лоша. Аргументът, че връщането, че системата отработи и не действа, то това всъщност не е стабилен аргумент. Той само ще доведе до фалшиви новини. Системата може да и трябва да се промени, но разумно, така че да не се подкопава базата на ДДС. А това би се случило, ако държавите започват да намаляват данъчните си ставки. Препратката към общата корпоративна данъчна основа, за мен това също не е ясно защо се прави. Това е предмет на сътрудничество. Той е, не включва всички държави членки, така че това застрашава целия проект. Ние може да уеднаквим данъчната основа, но самите данъчни системи ще останат различни. В този смисъл цялата система ще стане още по-сложна. Сега налог върху емисиите, то върху това може да се обсъжда. Това, за това може да се говори и по-нататък. Сега за отпадъците и налога върху <clears throat> рециклирането на отпадъците. Това е също интересно, но не знам как може да се приложи принципа на замърсителя плаща тук. Този принцип трябва да, да следваме тук защото финансовата тежест трябва да пада на този, който замърсява природната среда. Благодаря, господин Луке. А, госпожа Веринг има думата. Благодаря за този проект от доклад и за многото предложение. Той е много амбициозен, може би твърде амбициозен. Наистина, нашият съюз не може да функционира правилно и да служи на гражданите, докато е непрекъснато зависим от вноските на държавите членки. Време е да искаме повече финансова независимост. Аз съм убедена, че това ще е в полза на държавите членки, защото, колеги, собствените ресурси означават и собствена отговорност но имам следните коментари. Най-напред докладчика споменава Европейски суверенен фонд. Какво би, каква би била обаче неговите роль, неговата роля? Еврооблигации. Принципът за тях работи, когато всички спазват бюджетната и финансова дисциплина и правила, но смятам, че реалността е по-различна момента. На трето място. Резервирана съм към фиксирано разпределение на средствата. На следващо място, източника на собствените ресурси трябва да са съществуващи ресурси. Те трябва да се основават на доклада Монти. Не бива да се налагат нови данъци за гражданите. И освен това, европейските разходи трябва да отговарят на неговите ресурси. Заеми от международните пазари ще застрашат този принцип. Благодаря. С интерес очаквам бъдещата ни работа. Благодаря ти, Ливе. Ернест Уртасон от името на Зелените. Благодаря. Искам да благодаря на Рамон Хареги за проекта доклада. Съгласен съм с много от направените от него предложения. Зелените приветстват предложението за реформиране на системата на собствени приходоисточници. 80% от европейския бюджет по-настоящно се финансират чрез национални вноски, нещо, което пречи на рационалния дебат при преговорите за европейския бюджет. Настоящата система за собствени приходоисточници нито е прозрачна, нито е справедлива. Има разлики между гражданите и регионите и се затруднява проевропейски насочената бюджетна политика. Зелените подкрепят предложението да има три нови ресурси, част от общия корпоративен данък, част от е, приходите на системата за търговия с емисии и данъка върху пластмасата. Добре, е, че това ще намали вноските е, обвързани с ПВП към 2027 година. Подкрепяме и предложението да се реформират ресурсите, свързани с ДДС нещо, което е свързано и с традиционната позиция на Европейския съюз. Също така подкрепяме да няма намаление за определени държави и членки, но в, такъв, в случай на такива намаления по настоящем сме съгласни да има 5 годишен период на постепенно излизане от режима на намаление. Готови сме да обсъдим различните възможности. Смятаме, че има нужда от допълнителни собствени ресурси, финанс, например, свързани с финансовите транзакции, с налози върху горивата, телекомуникациите и други. Готови сме да говорим и е, за горно равнище и смятаме, че не трябва да има данъчно облагане без, представ... без демократично представителство и че трябва да бъде чут гласът на европейските граждани, нещо, което е свързано и с, доклад, с изменение 14 на докладчика. Очаквам да работим добре с господин Хаореги и останалите докладчици в сянка. Благодаря. Е, господин Пападимолис от Обединената левица. Благодаря на докладчика господин Хараги за проекто становището, което представи. Съгласен съм с а, основната позиция, която да представи. Европейският парламент трябва да подхожда по-амбициозно, когато става дума за собствените приходи и източници. Не съм съгласен с някои от докладчиците, които говориха по-рано, докладчици и сянка идващи от по-консервативната част на политическия спектър. Смятам, че Европейският парламент има дълг да бъде по-амбициозен от комисията и съвета, възоснова и на решението, което е взел вече за бюджета. Европейският парламент е, застава против позицията е, че европейският бюджет трябва да бъде постоянно намаляван и че Брекзит трябва да се използва като възможност бюджета да се свие още повече. Борим се години наред. Е, непрекъснато текат спорове между нетните вносители и нетните получатели на средства. И е, този тип конфликти само водят до забавения. Европа на 27-те трябва да се подготви. Брекзит ни предстои съвсем скоро и трябва да се погрижим не само да включим някои от идеите от доклада Монти, но да представим и собствени предложения за е, собствени приходоисточници. Целта трябва да е да се увеличат постепенно средствата, идващи от такива приходоисточници, за да може съответно да бъдат намалени и вноските от бюджетите на държавите членки. Ще говорим по същество с останалите колеги, но за мен най-важно е да подхождаме със здрав разум. Да си задаваме въпроса – може ли Европейския съюз да си постигне целите, които си е поставил, ако не разполага с ресурси? Как можем да се борим срещу промените в климата? Как можем да се справим с увеличаващите се социални неравенства, с увеличаващите се неравенства между различните региони? Как можем да направим това с все по-свиващ се бюджет и липсващи собствени приходоисточници? които искат да се свива бюджета, всъщност се е, борят в полза на популистите. Искаме хората да са проевропейски настроени, искаме по-голямо социално сближаване, искаме да се преборим срещу промените в климата. Е, се го заявяваме, а после не предоставяме средства за това. Не може така. Благодаря много. Няма други желащи да се изкажат. Няма представител от НСЕ, така че нека да дам думата на докладчика. Съвсем накратко, господин председател. Нека да благодаря на колегите за направените коментари, да благодаря на докладчиците в Сянка. Добре си давам сметка, че има теми, по които не винаги сме съгласни. Дори е, е, една от тези теми е европейският проект като цяло. Моите предложения имат за цел да предоставят повече фискални способности на Европейския съюз и по-малка зависимост от вноските от държавите членки. Това е въпрос на политическа философия е, и отговаря на принципите на моята политическа група. Е, По подобен начин подхожда и Европейската комисия. Тя иска да се увеличат собствените приходоисточници. По-настоящем те възлизат на около 8%. Ние бихме искали през следващите няколко години да се качат до около 18%. Ако искаме обаче да постигнем това, трябва да е, направим някои предложения, определени фискални опции да се отворят. Каква е философията на комисията? имаме различни възможности. Например, консолидираната данъчна основа за облагане на за корпоративно данъчно облагане и ДДС. Е, въпросът е да се включи определен малък процент от този тип хармонизирани приходоисточници. Защо се хармонизира? Хармонизираме, за да се преборим срещу нелоялната конкуренция. Има а, страни, в които нелоялната конкуренция е а, направо безсрамна, особено що се отнася до облагането на дружествата. Много говорим и за избягването и укриване на данъци в Европейския съюз и в рамките на единния пазар. Всичко това трябва да се има предвид при този тип предложения. Колегата от Обединената левица направи определени коментари за това, че трябва да излезем с допълнителни възможности. Но целта не е да но всъщност целта е да имаме е, собствена политика. Да кажем по отношение на рециклирането, страните, в които се рециклира по-малко, трябва да, да трябва да плащат повече. И прочие. Беше направено предложение да се използват и средствата от схемата за търговия с емисии – като собствен приходоисточници. Друг вариант е свързан с налагането на мита на продукти, които се внасят от страни с високи емисии. Това е спорен въпрос. Тъй иначе има доста въпроси, по които можем да поспорим, но едно е ясно. Европейския парламент трябва да е амбициозен. Говорим за собствените приходоисточници и трябва наистина да бъдем амбициозни финансовите приходи от евросистемата вече се използват. Ако се използват, защо тогава да не ги включим? Комисията има регламент, в който казва, се казва, че има система, която се използва за компенсиране. Защо да не включим и тази система? Това е в общи линии същността на предложението ми. Ще говорим за всички подробности. Очаквам да работим добре с колегите и ще видим по какво сме съгласни и по какво не сме. Крайен срок за подаване на изменения 4 е септември, 8 октомври обсъждане на измененията тук в е, Комисията по економически парични въпроси, 8-9 октомври гласуване по доклада в нашата комисия. 17 точка от дневния ред защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушение на европейското плаво. Много важен въпрос, особено като вземем предвид е, работата на комисиите ТАКС 1, ТАКС 2 и ПАНА, комисията за документите от Панама. Мигел Виега се докладчик в Сянка. Комисията е включена по правило 54 като асоциирана комисия. Заповядай, Мигела, имаш думата. Благодаря. Мисля, че този доклад е доклад, по който следва да се постигне широк консенсус. Мисля, че всички разбират колко важна е темата. Затова съм оптимистично настроен. Смятам, че можем да постигнем един добър консолидиран текст, който да отразява желанията ни. Доклада, с който разполагате, е текст, който се опитва да подобри направеното предложение – Накратко, опитвам се да, да внеса подобрения първо в определенията, освен това да разширя приложното поле на директивата. Има и една идея че има опасност да е, разчитането на подаващи сигнали да измести е, задължението за надзор е, и да раз, размие отговорността за надзор на държавните органи. Затова трябва твърдо да се подчертае, че държавните органи продължават да носят своята отговорност. Не могат да се откажат или да делегират тази отговорност. Те са длъжни да предоставят съответния надзор и в случай на необходимост разследване на нарушенията. Други важни теми в доклада, две по-конкретно. Първо, трябва да гарантираме анонимност трябва да се създаде възможност да надграждаме възоснова натрупания опит до тук с подаващи сигнали. Ясно е, че лицата, подаващи сигнали, трябва да могат да се чувстват напълно в, в безопасност, когато докладват проблеми. Именно за това анонимността е важна защита. Друг важен въпрос, свързан с това предложение, е свързан с възможността да се използват вътрешни и външни канали. Предполага се външните канали да са втори етап. Тоест, ако някой подава сигнал, да е длъжен да мине през вътрешни кандали в съответната организация или фирма. И едва след като тези вътрешни канали се изчерпат, да се обърне към външни канали за подаване на информация. За мен това е недопустимо. Това съвсем не отговаря на опита на подаващите сигнали от последните години. Тъй че добре, е, че комисията прави такова предложение. Това е крачка напред, но темата трябва да бъде обсъдена в по-големи подробности. И има начини да се подобрят нещата. Благодаря. Е, сега, от НП трябваше да се изкаже Вернер Ланген. Той не е тук, иска някой да го замести? Не, в такъв случай. Епе Кофърт. Социалисти и демократи. Само, че и той не е тук, така че Оле Лудвиксен ще се изкаче от негово име. Благодаря. Ще се изкаже от името на Япе Кофърт. Групата на социалистите и демократите приветства предложението на комисията – Предложението беше засилено и подобрено от докладчика от Комисията по правни въпроси. Въведоха се определени защитни мерки и се а, използва натрупания опит а, при а, прилагането на европейското право и се създава възможност и за по-добра защита на подаващите сигнали, тяхната поверителност и безопасност. С налагане на подобни разпоредби като минимален стандарт можем да направим така, че да има уеднаквени рамки за защита на подаващите сигнали в целия Европейски съюз. Даваме възможност държавите членки да въвеждат още по-силни мерки за защита, ако искат това. Тези мерки са крайно необходими вече години наред. Европейския парламент е, оказа натиск върху комисията да излезе с такова предложение. Това е важна крачка напред и е, важно свидетелство за стойността на работата на нашата парламентарна комисия, както и на комисиите, е, свързани с разследване на финансови престъпления. Комисията по економически въпроси има специална отговорност за е, да се гарантира по-добра защита на подаващите сигнали. Документите от Ре, документите от Панама, изтеклите документи от Люксембург и прочие, всички тези скандали бяха, е, са били разкрити благодарение на е, смелостта на хора, взели решение да подадат сигнали за нарушение. Ако това не се беше случило, а, международните схеми за избягване на данъци, а, за които става дума, а, щяха да продължат да функционират още години а, е, наред. Нашата парламентарна комисия е законодателна комисия, и има своите задължения, свързани с тези скандали. Трябва да извлечем съответните полуки. и да приложим наученето в директивата. Въз основа на предходната ни работа в парламентарната комисия по економически въпроси, както и в е, такс, такс 2, е, е, пана и такс 3. Знаем, че са подавани сигнали за големи международни банки и счетоводни фирми е, и лицата, които са го направили, са били съдени като престъпници. А пък извършилите финансови престъпления са останали безнаказани. Знаем, че някои лица, които биха могли да подават сигнали в многонационални фирми и международни финансови институции, се страхуват да го направят, защото се боят от наказания и отмъщение на работното място. И трябва да имаме предвид тяхното положение, да видим колко проблемни са тези ситуации – по някой път властите действат по начин, който по-скоро вреди, отколкото помага. Затова трябва да обърнем специално внимание върху трансграничното сътрудничество между държавите членки. И да Говорим за възможностите за използване на външни канали, на трансгранично докладване на нарушения и да се засилят тези възможности. Групата на социалистите и демократите има за цел да е, засили вече е, силните мерки за защита, предложени от Европейската комисия и от докладчика. И нашата цел е да се засилят е, защитите с, с специално обръщане внимание на подаващи сигнали в финансовите институции и международните корпорации. Благодаря. Ähm, Благодаря, Оле. Робърт Силе не е тук. Някой замества ли го? Не. Добре. Следващият колега Хамон. Да. Yeah. Най-напред искам да благодаря на господин Вегаш за чудесния доклад. Докладът е много важен за групата на либералите. Е, ние смятаме, че сме в състояние да е, защитим правата на подаващите сигнали. Е, те играят важна роля Трябва да защитим онези, които докладват за нарушаване на общностното право и трябва да ги защитим от ответни мерки. Ние трябва да хармонизираме положителния опит във всички държави членки. Смятаме, че въпросът е много важен. Също така смятаме, че в доклада трябва да се споменат и киберпрестъпленията и хакерските престъпления, както и кибертероризма. Знаем, че този тип тероризъм е все по-актуален и вълнува все повече граждането ни с други координатори бяхме в САЩ и там основното притеснение е са кибератаките. В по-голяма степен от финансовата криза видяхме, че Съединените щати са в състояние да се справят с това явление, но те гледат на това на киберпрестъпленията като на основната заплаха. На последно място, говорим, когато говорим за нарушаване на общностното право, трябва да имаме предвид многобройните нарушения на общностното право при транспонирането и изпълнението в много държави членки. Всяка година комисията завежда хиляда процедури за нарушение. Искам да ви напомня, през ноември миналата година Марио Драги в тази зала беше по отправи обвинения срещу държави членки за това, че не спазват общностното право. Той говореше за необслужваните кредити и според него е, не спазването на общностното законодателство е в основата на кризата с необслужваните кредити. Държавите членки носят отговорност за прилагането на европейското законодателство. Благодаря ви vielen Dank für Ramon. Von Seiten der äh, GUE, äh, EFDD und ENF habe ich niemanden. Не виждам други колеги от другите политически групи. Добре. В такъв случай, нека ви информирам. Имаме крайния срок за изменение 4 септември 16 часа. Измененията могат да бъдат подавани само на английски, нали така? Да, защото Юри ще гласува през октомври. Аз не смятам, че това е добре. Не смятам, че това е правилно. Просто искам е, да го уточня. Всеки трябва да може да дава своите изменения на своя матерен език. И така до 24 септември край, е, обсъждане на измененията, на 24 септември гласуване, на 10 октомври гласуване в Юри. И тъй като сродковете са прекалено къси, измененията трябва да се предадат на английски. И така, точка 18, трансгранични преобразования, сливания и разделяне. Водещата комисия е Днес ще разгледаме проекто доклада. Докладчик е Оля Людвигсън. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Днес ние трябва да предоставяме стимули на фирмите за трансгранична мобилност и да могат да използват по-добре потенциала на вътрешния пазар. Много е важно обаче тези мерки да вървят ръка за ръка с предпазни мерки за недопускане на фиктивни трансфери чието цел е дъмпинг. Предложението на комисията е добра основа за дебата. В моето становище аз се спирам на въпросите, които според мен попадат в правомощите на комисията ЕКОН. Например, аз не се занимавам с аспектите на консултация консултациите с служителите. Има нужда от пояснение в предложението. Предпазните мерки трябва да бъдат добре прилагани, да се затворят вратичките, за да не улесним за да не улесняваме заобикалянето на данъчните задължения. Смятаме, че трябва да има ясно определение за дефиниране на изкуствените конструкции. А при липса на ясно определение, държавите членки има опасността да тълкуват правилата по непоследователен начин. Не бихме искали да се създават различни кухи предприятия или предприятия ти почтенски кутии. Освен това, трябва да се разшири понятието за изкуствени конструкции, така че да обхваща и трансграничните сливания. Трябва да се напра... трябва да се затворят потенциалните вратички и да има максимална яснота е, Идеята за изкуствените конструкции би трябвало да включва и изискване за действителна економическа връзка с държавата на регистрация. Да не се допусне злоупотреба с свободата на установяване, особено когато става дума за избягване на данъчното облагане. Европейската комисия предвижда проверка от независим експерт. Според мен тази проверка трябва да се извършва от публичен орган, за това, за това се внасят и съм внесал и изменения. Не се предвиждат никакви възможности да последващ мониторинг и изпълнение. Това е важно, като си има предвид, че не винаги е лесно предварително да се открият изкуствени конструкции. Поради това има изменение, с което се въвежда понятието за последващ мониторинг на трансграничните преобразувания. И накрая не знам дали е необходимо да се включат и трансграничните разделяния в предложението. Офанати са само някои видове разделения. Не съм убеден дали това е уместно. Има опасност И за това се предлага тази част да бъде заличена. Разчитам на конструктивни разговори, ние трябва да намерим общи решения, които се радват на обща подкрепа. И на тази основа комисията ни, нашата комисия ще може да се произнесе по авторитетен начин. Благодаря, Оле. Ан Сандър ще замести Андреа Шваб. Най-напред искам да извиня Андрея Шваб, той не може да бъде тук и затова ще прочета неговите бележки. Той приветства инициативата на комисията след решението на Европейския съд по делото Полбут. Време е Дойде времето европейския законодател да разработи нормативна база, която да улеснява сливанията и разделянията на предприятията, както и да преместят седалището си вътре в единния пазар. Много е важно обаче тази нормативна база да бъде последователна и да бъде в съответствие с съществуваща нормативна база. Освен това, приемането на тази директива фирмите не би трябвало е, да изпита трудности по отношение на упражняване на правото свобода на упражняването. Това това не се гарантира от предложението на комисията. Господин Шваб благодари на докладчика за проектостановището, което повдига важни аспекти от предложението на комисията, които имат нужда а, от задълбочена дискусия. Например, според Андрея Шваб, при членове 86C и 160D за условията за трансгранични преобразувания и разделения не само са в противоречие с съдебната практика на съда, която предполага че, което пред, според която презумпцията за неяснота е непропорционална. Освен това, уместността за неправомерни данъчни предимства е следва да се постави под въпрос тези докладчика всяка на НП счита, че е, тези чинове трябва да се отхвърлят. Решението, което предлага докладчика в проекто си, е, за съжаление не отразяват е, въпросителните на Андреа Шваб. Освен това, разпределението Поредбите за независимите експерти отива твърде далеч добавената стойност от задълбоченият анализ от независими експерти в допълнение към правилата за защита на заинтересованите лица на други места в предложението също трябва да се постави под въпрос. Както и в други части на предложението, разпоредбите се отклоняват от съществуващите правила за сливанията. При това не е обосновано. Това са само някои от въпросите, които докладчикът Сянка от ЕНП ще включи в измененията. Той разчита на добро сътрудничество по това досие. Благодаря, Ан Сандърт. Станислав Озек от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми докладчик, можете да разчитате на подкрепата на ЕКР за повечето изменения, защото те са насочени към борбата срещу данъчните измами. Съгласни сме и с дефиницията за изкуствените конструкции. Това е сериозна крачка напред. ЕКАРЕ обаче има някои резерви по отношение на някои други идеи. На първо място разделянето не, не бива да бъде извън обхвата, последващото наблюдение и санкциите. Има нов член и смятаме, че тези разпоредби са ненужни, защото дори в момента държавите членки разполагат с много ефективни мерки по националното законодателство за санкциониране на подобни нарушения, така че това е дублиране на дейността, което съответно е ненужно. Що се отнася до защитата на интересите на служителите и вноски за социално осигуряване, мога да кажа същото. Имам някои други коментари за независимите експерти или член 86C, където се говори за условията за трансгранични преобразувания. Но аз ще изчакам а, да ги направя на друго заседание, къде ще представи своите изменения с обосновката и ние ще подкрепим всички мерки, насочени към борбата срещу данъчните злоупотреби и да се подсилят възможностите на държавите членки в тази област. Благодаря за вниманието. Радвам се, че има добри надежди за плодотворно сътрудничество. Благодаря. Следващият оратор е от името на АОДЕ, господин Хамон Тремоза. Най-напред искам да благодаря и да поздравя докладчика за, свър... за свършената дейност. За нашата група това е област, която е много важна за доизграждането на вътрешния пазар. Много актуално досие. Целта му е да се засили свободата на фирмите да се установяват на цялата територия на Съюза. Това е особено важно за МСП, тъй като сегашните сегашната фрагментирана нормативна база за преобразуването, сливанията и разделянията им тежи. Също така се радваме, че комисията иска да се бори срещу укриването на данъци, като се предприемат мерки всички дейности да се осъществяват в съответствие с данъчните правила. Предложената модернизация за Предложената модернизация има за цел да намали разходите, особено за МСП. Много е важно да има последователна нормативна база, за, като се осигури повече сигурност за предприятията в трансграничните им дейности. Докладчик, работата на докладчика се основава на добри намерения, но ние смятаме, че трябва да има засилено внимание върху данъчното облагане и някои разпоредби на вътрешния пазар. Смятаме също така, че е добре да има независими експерти или поне трета страна, която да прави оценка на дейностите. Надяваме се, че ще продължим да работим заедно, че ще постигнем максимален консенсус. Благодаря ви. Благодаря, Рамон. От името никой не е... А от името на зелените ще се изкаже Свен Голд. Благодаря. Най-напред искам да подчертая, че предложението на комисията страда от един двойствен език. От една страна сред решението на Европейския съд, то има за цел да намали щетите от решението и държавите членки да могат да, ограни... да ограничат а, а, свободата на установяване. От друга страна, от пазарна гледна точка а, се насърчава промяната в седалищата и за нас социалния пазарен модел не предполага конкуренция при установяването. По-конкретно, а по-точно, фирмите имат задължения там, където са се установили. Докладчикът е на прав път. Той иска да дефинира изкуствените конструкции, така че конкуренцията да изпълнява своята задача. Конкуренцията трябва да е между фирмите, а не между държавите чрез изкуствени конструкции или чрез данъчни стимули, така че фирмите да прехвърлят седалището си другаде. По този начин ще върнем спокойствието на вътрешния пазар и ще спрем тенденцията на обръщането на гръб на Европа страна на гражданите. По отношение на изкуствените конструкции, бихме искали разпоредбите за независимите експерти да се премахне и бихме искали да има повече правила за прозрачност, е, за да се върнат е, нещата в правилното русло. Благодаря, Свен. От името на Обединената левица. Мартин Ширтеван. Свободата на установяване трябва да се конкретизира, когато става дума за презгранични преобразования, сливания и разделяния, но в този контекст трябва да се защитят интересите на работниците и да няма злоупотреба със свободите. Затова предлагаме да се зачертае член, е, глава четвърта, защото смятаме, че предложението на комисията може да се използва за злоупотреба подобни становища са формулирани и от представители на гражданското общество. Ние приветстваме дефинициите за изкуствените конструкции. Освен това подкрепяме и тенденцията за укрепване на правата на трудещите се. Подкрепяме и инициативите за борба срещу дружествата пощенски кутии и избягване на данъци. Критиката ни, за разлика от НП, се, съсред... се съсредоточава върху това, че бихме искали да има независим експерт и неговата роля да бъде по-силна по отношение на преобразуванията, сливанията и разделянията, ще дадем определени изменения. Господин Моно, Не благодаря. Добре, в такъв случай докладчикът има думата. Оле Лудвиксон. Много съм благодарен за всички направени предложения и за различните становища и мнения. Ще положа максимални усилия за постигане на разумно споразумение и за постигане на компромис. Много е важно да работим заедно и всички да гледаме в една посока е, в интерес е, на това важно предложение. Благодаря е, за изказванията. Благодаря, Оле. Крайният срок за изменение е 15 септември 13 часа. Е, тези изменения ще бъдат обсъдени на 8 или 9 октомври 2018 година и 18, и ще гласуваме на 18, в, на 18 октомври. Е, гласуването в Юри ще е на 19. Благодаря ви, колеги. Господин Готиери, Председателят ще се върне в 4.30. Той ще поеме председателството за следващите точки, така че ще направим почивка от 5 минути. Предстои ни много важна дискусия. Затова моля ви за разбиране. Нека направим почивка, за да имаме една плодотворна дискусия след 5 минути.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

Dear colleagues, let, let's resume our work, moving to point 19, our... И така преминаваме към точка 19. Ще говорим за простите прозрачни стандарти и секюритизации. Това е контрол на делегирани актове и мерки за изпълнение. Регламентът влиза от 17 януари. 18 година, който влиза в сила следващата година, януари месец. Така че обсъждането е много навременно преди да се приложат и приемат определени мерки за изпълнение. Ние ще започнем с обсъждането на няколко проекто технически стандарти. Докато, колкото разбирам, някои още не са готови и в момента се изготвят. ЕСМА отговаря за стандартите за информации, за простите прозрачни стандарти, за е, даването на разрешителни за трети страни, а ЕБО отговаря за стандартите за класове и запазване на риска. Тук имам копия за стандартите за регулативните технически стандарти и стандартите за приложение. Това ще, надявам се, една много полезна, полезна дискусия. Приветствам сърдечно Стивен Майор. Той е директор в ЕБО на отдел и господин Старнеско от ФИСМА. Много ще е полезно да чуем перспективата на ЕСМА и ЕПО. Какво смятате за тези стандарти? Ще чуем и становището на комисията. Предстои много бързо приемане на тези стандарти, за това ние трябва да се подготвим за работа в рамките на тези кратки срокове. И така започваме с презентацията на Стивен Майор за 5 минути. Имате думата. Благодаря, Роберто, за това, че ми давате думата. И както казахте, част от работата наистина вече е свършена по техническите стандарти и регулаторни стандарти, но някои все още се изготвят и ще бъдат представени по-късно. Благодаря на комисията ЕКОН за, участие, за това, че може да участваме в тази дискусия. Както знаете, регламентът е основен стълб в е, Съюза на капиталовите пазари тъй като този регламент влезе в сила миналия януари, ЕСМА работи за неговото прилагане, което ще се случи на 1 януари 2019 година. ЕСМА <clears throat> се старае да постигне целите на съзаконодателите. Аз ще се спре на основните елементи на нашите дейности през последно време. И така искам да подчертая основния принцип на нашата политика за секюритизацията, именно високо ниво на прозрачност и защита за инвеститорите. Освен това, искаме да премахнем допълнителна регулаторна тежест за страните по секюритизационните трансакции. Трябва да извлечем своите полки от кризата и според мен увеличената прозрачност е много важна Важна е междусекторната приемственост на изискванията. Прозрачността ще поощри развитието на реалната економика. На 16 юли 2018 година бяха предадени първите стандарти които бяхме изготвили. Тези технически стандарти специфицират е, начина по който инициаторите трябва да подават своята информация за да се оцени съответствието им с критериите. Същия месец бе предаден и втория комплект стандарти националните компетентни органи трябва да спазват тези стандарти, когато се оценяват секюритизациите. Регламентът предвижда да има едно геше за даване на разрешителни режими в Европейския съюз. Миналата година бе публикуван още един пакет стандарти за секюризацията. Както знаете, крайният срок за нашите стандарти и за представянето им пред комисията е 18 януари 2019 година. ЕСМА реши да реприоритизира своите ресурси и да ускори своята работа. По този начин ЕСМА задава възможността за премахване на допълнително данъчната тежест на участниците на, на, паз, в, на пазара, като им дава формуляри, които те трябва да попълнят. Освен това очаквам ЕСМА да развие формуляри, които съответстват със съществуващите пазарни практики, като например инициативата на ЕЦБ за докладване на нивото на кредитите. Изискванията за подаване на информация дават възможност на инвеститори, на компетентните органи да подават достатъчна информация, за да спазят изискването за надлежност. Секюритизациите са толкова хетерогенни, че е много трудно да се създадат съответни формуляри, които да осветлят въпросите за базисните експозиции, жилищните ипотеки, кредитите за малките и средни предприятия и автомобилните кредити. ЕСМА трябва да разгледа и въпроса за възможността за данни, които не могат да бъдат докладвани. Това засяга кредити, които са били дадени в миналото. Такива те кредити са обслужвани. Това не са лоши кредити, но при тях има ситуации, в които не могат да бъдат докладвани определени данни. Затова са въведени стандартизирани кодове, които да се попълват, когато не може да бъдат дадени определени информации. И накрая искам да ви да споделя с вас някои от дейностите, които е сме извърши напоследък. Това е работата по единните правила за прилагане на регламента за секюритизацията. Секюритизацията може да бъде потвърдена само когато е записана и публикувана на официалната страница на ЕСМА. ЕСМА ще продължи да подкрепя националните регулатори това е важно, за да се приложи последователно рамката на стандартите. ЕСМА ще продължи да следва своя мандат и да прилага надзорната рамка по отношение на регистрите на секюритизации. Искам обаче да спомена недостатъчните ресурси с които ще разполага ЕСМА през следващата година. Бюджетната процедура все още тече и аз се надявам парламента да подкрепи желанието на ЕСМА за увеличаване на бюджетните ресурси. Благодаря ви. С интерес очаквам вашите въпроси. Благодаря на Стивен. А сега от името на ЕБО. Пиерс Хабен. Благодаря за вашата покана. Ние работим много усърдно с нашите колеги за ефективно прилагане на регламента за секюритизацията и за изработване на прости, прозрачни и стандартизирани секю... секюритизации. Ние смятаме, че трябва да осигурим бързо прилагане на STS, на стандартите, които трябва да са прости, прозрачни и стандартизиране. стандартизирани. Тук говорим за стандартите за запазване на риска регулаторните и технически стандарти и стандартите за прилагане са също много важни. Те са предварително условие за секюритизацията и за оценките на инвеститорите за, на риска. Затова ние искаме да улесним инвеститорите при оценката на риска проекто стандартите са обект на задълбочени дискусии както в публичния, така и в частния сектор. Големият въпрос за нас беше да се въведат стриктни правила, които да ни дадат възможност за прилагане на стандартите. Не бива да се смесват различни видове кредити, от друга страна обаче трябва да осигурим строгост, така че да не, да, да, да не допуснем прекалено концентрирани полове. Ако погледнем списъка на различни фактори, е, които сме осветлили, ще видите, че сме се получили от консултациите, които сме провели до момента. Искам да насоча вниманието ви към четири условия, които сме заложили в стандартите, а именно <clears throat> изискването за базовите фактори за предварително платените експозиции, преследването на кешовите потоци и изчисляването на коефициента КИРП. На следващо място ние продължаваме работата, която сме започнали до момента. Не искаме да пречим на пазара, като въвеждаме ненужни промени, но предлагаме следните разпоредби. Искам да съм съвсем ясен не става дума за защита или продажба на запазените рискове. Искаме с нашите промени да осветлим въпроса за експозициите. Тук става дума за неблагоприятно подбра... подбраните активи. Тук искаме по-хармонизирани правила, така че да няма регулативен арбитраж. Работим и с оглед на следващата година, работим за изчислението на КИРП. Освен това, мислим за това как да изготвим стандарта за средно претегления матуритет – в момента работим върху насоките за тълкуването на критериите за секюритизация. Тези критерии ще дадат единно тълкуване тълкуване на правилата. Това е важно за компетентните органи, трети страни и инвеститорите. Ще продължим да работим по всички тези проекти с ЕСМА и ЕЙОПА. Благодаря ви за вниманието. С интерес ще отговоря. С удоволствие ще отговоря на ваши въпрос. Благодаря сега Феличия Санеско, Станеско от комисията. Благодаря. For giving us the floor. Um, reviving the securitization market is an important uh, priority for us. As you know, it's an important plank of the of the wider Capital Markets Union agenda to develop a deeper and better... За нас е много важно да се интегрира по-добре капиталовите пазари. Новата рамка е всеобхватна, нещо, което означава, че по естествен начин е и малко сложна и комисията трябваше да приеме няколко регулаторни и технически стандарта, които засягат е, и пазара на СТС и секюритизацията като цяло. Ясните технически стандарти ще са важни, защото по-настоящем има 1,2 милиарда евро пазар на секюритизация в Европа и той трябва да стане оперативен. Правилата ще влязат в сила през януари Що се отнася до СТС, важно е да има технически стандарти за хомогенност, които да бъдат приети. Стандартите са предоставени от ЕБО и също трябва да има яснота, що се отнася до подаването на информация. И както не случайно бе споменато, трябва да има ясни насоки за приложението на критериите СТС простота, прозрачност и стандартизация. За пазара в тази област е важно да има технически стандарти за това каква информация да се предоставя на инвеститорите. Друг важен въпрос е ограничаването на риска. Първите стандарти са предоставени от ЕСМА, вторите от Европейски банков орган. От тук нататък топката е в полето на комисията. Следим внимателно работата по разработването на мерките по, тази, в тази втора фаза. Те работиха много старателно през летните месеци, за което съм им благодарна. Проведоха анкети и целта е да съберат информация от сектора. Всички срокове се спазват, особено що се отнася до предоставянето на информация. Вече имаме 7 проекто технически стандарта, които сме получили в комисията и работим по тяхното приемане. Очакваме останалите да дойдат скоро. Те не са от решаващо значение за оперативността на пазара, но ако се приемат по-бързо, това значително ще улесни приложението на рамката. Благодаря. Преди да дам думата на докладчика. Както и вие споменахте, гласуването днес не постигна много положителни резултати по тази тема, но ще се опитаме да подобрим положението в комисията по бюджета, за да се предостави някаква помощ на подкрепа на предложението на комисия. Волтан. Първи ден след вакансията и се занимаваме с огромно количество е, законодателни текстове. Е, летящ старт. Благодаря много е, на всички ангажирани по темата. Знам е, колко сериозно сте работили и то при положение, че нямате достатъчно служители. Много впечатляващи са резултатите, в огромни подробности се работи. Така че високо ценим вашата работа. Като цяло впечатлението ми е, че нещата се развиват добре и че така ще се разшири пазара в областта на секюритизацията. Имам няколко въпроса свързани с дискусиите, провеждани тук в парламента. Става дума за основните теми. Няма какво да се правя, че съм а, разгледал всяка една подробност по-отделно. Но за мен е важно това, което обсъждаме тук в парламента, да бъде достатъчно добре отразено в нормативните текстове. Първо, авторизацията от страна на трети лица. Има определени изисквания за тези трети лица, за работата на съветите, оперативни гаранции. Възниква следният въпрос. Как да се направи така, че това да не стане някакъв вид упражнение по слагане на чавки. Целта е все пак да има достатъчно възможности за следене, за проследяване дали поетите ангажименти ще се изпълняват, дали действително се отговаря на изискванията. А, да няма просто предоставяне на разрешителни без последващ контрол. По предоставянето на информация. Може да се окаже, че има данни, които или не са налични, или не са качествени. Какво се прави в такива ситуации? един от начините да се избегнат проблеми може да, е, да се твърди, че данните не са на разположение. Тоест, как ще действаме? А, например, е, сертификатите за енергийна ефективност, да кажем на автомобили, може да няма достатъчна информация. Правните текстове от първо равнище заявяват, че а, страните ще предоставят са длъжни да предоставят наличната информация. Въпросът е коя информация е налична. Все по-важна ще е информацията, свързана с устойчивостта, що се отнася до околната среда. Им, няма ли опасност тези данни да не бъдат предоставени с твърдението, че не са на разположение? И затова моят въпрос е как можем да се погрижим и тези данни да са на разположение. За предоставянето на информация различна ли е системата от тази, която се използва от Европейската централна банка? Какви са разликите? Как разработихте съответните модели и формуляри. След това за хомогенността. Доста обсъждахме темата в Европейския парламент. Ясно е, че не е лесен този въпрос за разрешаване. Но винаги има колеги, включително и аз, които постоянно подчертават, че става дума за риска присъщ на подлежащите активи. И затова въпросът е до каква степен хомогенността, т.е. подобните стандарти и подробните подобните а, процедури и за обслужване могат да допринесат за по-добра оценка на риск. Защото продължава да се случва така, че да се предоставят продукти, в които са събрани а, активи с много различни типове риск. Как можем да се погрижим за синтетичните продукти да се постига същата цел? Много говорихме за разликите. Разликите между хоризонталните и вертикалните мерки за ограничаване на риска. Няма ясна информация за това какви са практиките по настоящем, колко се използват вертикалните, колко хоризонталните мерки. А, за мен има огромна разлика между тези две групи мерки. И затова е добре да съберем информацията по въпроса. Защото когато се предоставя информация, а, трябва да има поне някакви минимални изисквания за обясненията, за да можем да видим колко пъти са прилагани хоризонтални и колко пъти вертикални мерки. И накрая, отново с предоставянето на информация, свързано с това, искам да подчертая колко е важно пазарът да бъде внимателно наблюдаван. Добре, той ще се развива и ще има някои развития, които ще има опасност да се отразят зле на финансовата стабилност. Затова имаме ли достатъчно способности за анализ, за агрегиране на данните, за да може да предвидим евентуални рискове, които могат да възникнат. Предвидено ли е това в тези регулаторни технически стандарти? Благодаря много на докладчика. Сега от ТНП. От името на господин Карас. Ансандери. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на гостите ни, които са тук да разговарят с нас по тази важна тема. Господин Карас се извинява, че нямаше как да присъства тук днес по медицински причини. Ще прочита неговите коментари. Като докладчик за измененията за секюритизацията и докладчик за регламента за критериите за простота, прозрачност и стандартизация. Господин Карас иска да ви благодари за възможността за разговор днес. Иска да подчертая колко са важни надзора и контрола по първо равнище. Господин Карас приветства напредъка по настоящ... скорошните предложения за проекто регулаторни технически стандарти. Разбира се, има още много работа за вършене за това. Господин Карас би искал да изиска от регулаторните органи да потвърдят до каква степен има напредък Приема ли се технически, приемат ли се техническите съвети на ЕСМА измененията към ЕМИР? Понаскоро публикуваните крайни варианти на предложенията. Три въпроса. Първо по ЕСМА, РТС и ИТС. Съгласно първоначалните текстове, Мерката е една, но в крайния вариант се предполага всички частни доставчици на такива услуги да са предмет на задължението за предоставяне на информация. Защо има такава промяна? След това към ЕБО. За изискванията за хомогенност. Може ли ЕБО да потвърди че ще им задължение да се вземе предвид поне един фактор за хомогенност. И че ще се въведат и ем, дали се предвиждат прагове за същественост. И на трето място, отново към ЕБО, за ограничаването на риска. Може ли Европейския банков орган да обясни защо в последния вариант на регулаторните технически стандарти спре да при а, синтетичните продукти не се включва в мерките за ограничение на риска. И накрая – може да ви направите коментари за последните варианти на, на регулаторните стандарти. Благодаря ви много. На вашият отговор ще бъде предаден на господин Карас. Извинявам се, но се налага да напусна залата незабавно. Благодаря. Too many papers of RTS on my desk, uh, so I don't see members of other groups. So I can myself... Uh, Благодаря ви много. Не виждам желащи да се изкажат от други политически групи, така че и аз мога да задам определени въпроси и по-конкретно към Европейски банков орган. Нека да ви приветствам. Радвам се, че са представени тук и ЕСМА, и Европейския банков орган, които работиха по тези първи пет регулаторни технически стандарта. в които има доста подробни материали и ще трябва да им обърнем повече внимание. Имаме нужда от повече време, но като цяло за сега в най-общ план впечатленията ми са доста положителни. Що се отнася до техните, тяхното съответствие към изискванията на регламента. Сега, за хомогенността. Имам един въпрос. Има един конкретен абзац в регулаторните технически стандарти и не мога да разбера той до каква степен отговаря на първоначалния е, доклад за общата картина в сектора. В първоначалния текст е, то е написано с едно огромно дълго изречение, доста сложно, но в общи линии се казва, че има случаи, при които заемите могат да бъдат разглеждани като а, а, клас от единични активи и подлежат и те на определен тип секюритизация а пък в техническите стандарти не виждам това да е отразено. Аз ли нещо съм разбрал грешно или има повече подробности тук? Става дума за точка 42 и нейното несъответствие с члена в техническите стандарти. Важно е да се постигне достатъчно добро равновесие, да има хомогенност, да, но същевременно да не се стигне до въвеждане на механизъм, при който това изискване да пречи на секюритизацията на заеми, които принципно са хомогенни, по същество са хомогенни. Каква е вашата позиция? И какво може да кажа за, за член 20 алинея 8? Там се говори само за един тип актив – в 42 се казва, че това е един и същи тип актив. Просто виждам, че има известна разлика в определенията. Това е въпросът ми към вас. Е, въпрос насочен и към комисията, разбира се. Okay. So if there are, Ravash, you are not enough point, so we can go back and Stephen, you are the first. Thank you very much. Uh... Благодаря за коментарите на ЕКОН за нашата работа. Разбираме, че ви трябва повече време, за да дадете оценка на работата ни, но сме благодарни за положителния тон на изказванията. Сега, е, нека да отговоря на направените коментари. Първо, шаблоните за данните и отклоняват ли се от съществуващата практика. Uh, know... Ние използваме съществуващите модели. Знаем, че такива формуляри се използват от Bank of England. И това е основен градивен елемент от техническите стандарти, които представихме. Заедно с това има нови изисквания в регламента, които би трябвало да намерят своето място. Регламентът е, се произнася много ясно. Необходимостта потенциалните инвеститори, обществени и публичните власти да направят своя анализ – и така, поставя се, обръща се внимание на разкриването на данните и формулярите за тях. Така че съществуващите изисквания за разкриване на информация ръководят нашата дейност, но заедно с това бяха направени корекции и допълнения въз основа на регламента. Бяха зададени въпроси за взаимоотношенията между частната и обществена и публичната секюритизация. Тук ние прочетахме внимателно първо ниво и преценихме, че има много ограничена възможност за разграничение между частната и публична секюритизация от гледна точка на задълженията за докладване. Разбира се, има разлика между публичната информация, но от гледна точка на информацията, която трябва да се споделя с конкретни инвеститори, не може да се прокарва разграничителна линия. Аз смятам, че е за предпочитане да се направи разграничение в първо ниво. Аз лично бих предпочел задълженията да бъдат не толкова строги за частните. Беше зададен въпрос и за разрешителните за трети страни, които ще издават гаранции за критериите. В техническия стандарт ние заложихме повече на информацията, която ще бъде включена в проспекта, който, е на, който има за цел да се получи разрешение от националния орган. Тук говорим за национален надзор, а не европейски надзор ние поставяме акцента върху значението на е, солидни анализи. По време на консултацията получихме информация. Ние поискахме, не зададахме е, въпрос каква информация да се търси. Ние ние черпим от е, опита ни в други области и в надзорната си дейност ние ще подчертаваме значението на последователността. По качеството на данните и отсъствието на данни, тук трябва да се постигне баланс между значението на разкриването на информация за външния свят и необходимостта да не се предоставя определена информация. За някои кредити нямаше информация и ако, тази информация е необходима, а, ние можем да я поискаме, но за всяка област ние правим оценка на това доколко е легитимно непредоставянето на определена информация. Могат да се приведат причини за непредоставянето на информация и в формулярите е оказано, че в някои случаи не е възможно да не се предоставя информация, в други случаи е възможно. С натрупването на опита в надзора можем да, да уточним очакванията си за това, коя информация трябва да се предостави не. Предпоследният ми коментар е свързан с това, че ние се движим по график – заедно с Европейския банков орган ние работим по задълженията за клиринг. Ние трябваше да сме готови преди лятото. Надяваме се да предоставим това на в третото 4 месечие. Uh, Искам да подчертая значението на бюджета. Ако нямаме бюджет, който да, върху който да осъществяваме надзор, просто няма да извършваме надзор. Видяхме редица законодателни предложения. Без бюджет не можем да извършваме надзор. По общия въпрос за рисковете и, предложения, и предложенията са свързани с повече информация за секюритизация. Това е важно за риска за стабилност. Също така трябва да кажем, че става дума не само за секюритизация, за ролята на агенциите за кредитен рейтинг. Искам да ви напомня също така, че регламента за секюритизация предполага съвместния комитет на органите да подготви доклад през 2020 година за наблюдението на пазара на секюритизация. И ще спра до тук. Благодаря Европейския банков орган. Много интересни въпроси. Първо въпроса на докладчика. Най-напред. Баланса между риска и стабилността. По отношение на касовите, на паричните потоци, трябва да обърнем внимание на поемането на риска и гарантирането. Въпросът е могат ли да се смесват а, а, кредити за кредитоспособни и не кредитоспособни лица? Не. Не е възможно.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 Качеството на кредитите в момента ни дава възможност да преценим какво е качеството на запазването на риска. Бяха зададени въпроси за фактора за хомогенност и дали трябва да се отчете поне един такъв фактор. Да, можем да потвърдим това. Нямаме прак на същественост.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 Последният въпрос на председателя може би най-трудният и му благодаря за него. За нас член 20 е обхванат. Имаме нужда само от един фактор за хомогенност. Мисля, че успяхме да постигнем необходимия баланс. Благодаря. Вие казвате, че формулировката ви съответства на член 42. Това не е моето впечатление, но приемам това, което казват. Докладчикът има думата. О, извинявайте, комисията. Благодаря. Ще бъда кратка. Бяхме споменати на два пъти. Първо от името на господин Карас ни попитаха какви са сроковете за приемане. Ние работим бързо по стандартите, които получихме. По същество работим в тясно взаимодействие с надзорните органи. По същество сме съгласни с основната теза на проекта, но правният преглед отнема време, както знаете. Искам да отговоря на втория въпрос за разкриването на информация за частни операции. Знам, че се води дискусия. Постигнатия компромис предвижда разкриването на информация е една и съща са едни и същи за частни и публични операции, но разкриването на информация за а, обществеността а, не се отнася за частните операции. Благодаря. Имате ли допълнителни коментари? Така Искам да благодаря на нашите гости, да повторя нашият ангажимент да работим в бюджетната комисия, за да се постигне съвместимост между становището и факта, че отхвърлянето на изменението Парадоксално доведе до връщане на текста за съвета. Това противоречи на логиката на мнозинството. И трябва да има съвместимост между бюджетния ред и формулировката. Ще се опитаме да направим това в диалог с нашите приятели в бюджетната комисия. Ще разговаряме с докладчика господин Виоти. за да има а, съвместимост между задачите, които ви възлагаме и ресурсите, с а, които разполагате. Благодаря ви още един път за свършната работа, за обясненията. Ще продължим а, диалога за да се постигне окончателното приемане на текста. С това приключваме заседанието. Следващото ще бъде в понеделник 3 септември в 3 часа след обяд. Благодаря на всички. Довиждане.